Мадам Костингер Госпожа Кьостингер каза, че трябва да започнем. Значи започваме. Неното решение е важно за нас. Отвираме поседение наше. Откривам заседанието. Тази седмица е много важна. Идва Великден. Сигурен съм, че факта, че идва Великден, ще ни зареди с енергия. Приемане на дневния ред. Няма коментари в тази връзка. Съобщение на председателя. Имаме превод от и на почти всички езици, с изключение на чешки, малтийски, словашки и ирландски. Заседанието се излучва по интернет, протоколите от 13 февруари. Приемаме ги и точка 4, първата точка по същество размяна на мнения с изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните доктор Бернхард Урл. Европейския орган, познат като ЕОБХ на български или ЕФСА. Искаме да чуем от вас с какво точно се занимава ЕФСА. Тази агенция е изключително важна. Тя се финансира от Европейския съюз. Отново казвам, ЕФСА или ЕОБХ е от съществено значение, защото тя се грижи за прилагането на законодателството в областта на безопасността на храните. Тя следи за самата безопасност на храните в Европа. Особено що се отнася до управлението на риска и а, до оценката на риска, ЕОБХ е незаменима. ЕФСА ни дава навременна информация за онова, което се случва. До сега не сме използвали максимално възможностите за сътрудничество между парламента и ЕФСА. Нека да не отнемам твърде много от ценното ни време. Ще дам думата на доктор Урал, който ще ни каже малко за настоящите дейности на ЕФСА, за това, с което тя се занимава, особено в областта на селското стопанство. След това ще имаме възможности за въпроси и отговори. Сега давам думата на доктор Урул. Очакваме с нетърпение да чуем какво ще ни кажете. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм тук. За първи път официално ще се обърна към комисията Агри в качеството си на изпълнителен директор на ЕФСА. Много се радвам, че ще можем да поговорим. Днес след обед. Вашата работа и нашата работа имат много пресечни точки. Мисля, че и се надявам, че сме си взаимно полезни. Ние работим с фуражи, пестициди, хуманно отношение към животните. Всички тези въпроси са въпроси, с които вие се занимавате. Е, те се включват в нашия портфел, познат като оценка на риска. Ще говоря за начина по който ние ви подкрепяме във вашата работа. Ще дам два примера. На следващо място ще говоря за пресечните точки между науката и политиката, какви предизвикателства имаме пред себе си, когато изготвяме научни становища. Къде са пресечните точки между нашите становища и вашата законодателна дейност? И така, няколко думи за ролята на ЕФСА. ЕФСА се появи вследствие на кризата с болестта луда крава. Тогава беше взето решение да се отдели оценката на риска а, от управлението на риска. Ние в ЕФСА се занимаваме най-вече с оценката на риска. Имаме едно мото, което можем да преведем като е, надежна наука за безопасна храна. Значи ние се занимаваме с наука, с храни, трябва да спомена и доверието. Надежната наука. Защото ако вие и гражданите на Европа не ни вярвате, няма смисъл. Няма смисъл от нашата научна дейност. През 2002 година ЕФСА беше създадена от законодателя по един много разумен начин. Имаше централизация на събирането на информация, но нямаше централизация на човешките ресурси. Ако сравните нашата система с тази в САЩ, агенцията позната като FTA, ще видите, че има много разлики. Европейския съюз реши да няма централизация в рамките на една голяма агенция. Ние създадохме една малка агенция в Парма. В нея работят около 450 човека и тяхната цел е да работят заедно за оценка на риска и за даването на научна информация и научни съвети. Цялата тази дейност се осъществява в тяхно сътрудничество с държавите членки. Има много примери за това как ние сътрудничим само с конкретни държави членки. Един пример. Тази сутрин ЕФСА публикува годишния доклад за остатъците от пестициди в нашите храни. Доклада показва, че повече от 97% от храните, които са тествани, или нямат никакви остатъци, или са в рамките на допустимото. Значи можем да се гордеем с нашето земеделие в Европа, можем да се гордем с прилагането на законодателството и с оценката на риска. Ние ЕФСА с гордост се наричаме ключова брънка от веригата. Естествено не можем да лежим на лаврите си. Трябва да сме постоянно бдителни. Ако вземем предвид глобалния обмен на стоки, на животни, с него идват и глобални рискове. Налице е феномен на изменение на климата, има промени в потребителското поведение, има много бързи иновации в сферата на хранителните технологии, в науката като цяло. Всичко това са теми, с които вие се занимавате. Нека да спомена, например, антимикробната резистентност, африканската чума по свинете, болестта на синия език. Много са примерите, които могат да бъдат дадени за рискове, за заболявания. Искам да дам два примера за това какво правим ние по някои от тези проблеми. Например, антимикробната резистентност. По-настоящем е ясно, и има единодушие относно това, че тази антимикробна резистентност е една от основните заплахи в областта на общественото здравеопазване. Ние заедно с Европейския център за превенция и контрол върху заболяванията е, публикувахме неодавна е, оценка във връзка с въздействието на антимикробната резистентност върху здравето на хората и животните. Около 20 000 души годишно, смята се, умират, тъй като са заразени от резистентни бактерии, резистентни спрямо антибиотици. Има много големи географски вариации по отношение на този проблем в Европа. В Северна и Западна Европа положението е по-добро. В Южна и Източна Европа има голяма резистентност спрямо антибиотици. И ето защо ние трябва да имаме цялостен подход, за да отчетем всички аспекти на животновътството. Трябва да имаме цялостен подход, да, да, да работим всички заедно, всички заинтересовани страни, включително фермерите и правителствата, за да се справим с проблема. Е, публикувахме един доклад, съответно, за да покажем как може политиците да предприемат необходимите мерки в ветеринарния сектор, за да се намали риска. Ние наричаме този подход е, намалявай, заменяй и е, премисляй. Трябва да има намаляване на антибиотиците, но това не е достатъчно. Трябва да има замяна чрез други средства, например чрез е, вакцини и други системи за управление в рамките на фермите. Освен това, трябва да премислим как да осъществяваме по нов начин животновътството, за да имаме по-малка нужда от антибиотици и съответно по-ниска степен на антимикробна резистентност. Трябва да обучим естествено ветеринарите и фермерите за това как да се справят с проблема. На второ място, една друга болест по добитъка е, болест, която беше концентрирана в Африка, но чрез е, и през Йордания и Израел. Е, Близки изток влезе в България, Гърция и на Балканите. Става дума за нодуларния дерматит. ЕФСА изготви много становище за това какви са най-добрите мерки за контрол. Благодарение на научната информация а, и благодарение на комбинираните дейности, а, убиване на, зараден, на заразените животни а, и а, чрез а, други мерки ние успяхме да ограничим а, тази епидемия ние можем да картографираме освен това разположението и е, преместването на този вирус в Юго-Источна Европа. На следващо място, пресечните точки между науката и нормотворчеството. Казваме, че когато науката има нужда от ценности, положението се осложнява. Ние се опитваме да ви предоставим най-добрата научна информация. Обективна, непредубедена, съвременна наука. Целта е да ви подкрепяме, естествено, в взимането на решения на ниво държави членки или на ниво комисия. Естествено, тук не става дума само за наука, става дума за економика, за етика, понякога дори за религия. А, всичко е наред, няма проблем, стига да има разделение между тези два свята. Понякога възниква напрежение между научната информация, която публикуваме и очакванията на власт имащите. Понякога нашата научна информация не е откликва на очакванията на власт имащите и на политиците. И тогава за съжаление, науката се превръща в жетвения гнец в рамките на обществения дебат. Глифозата, например, е много добър. Е, е, е, глифозата представлява много добър пример в това отношение. ЕФСА е публикувало около 40 заключения, свързани с активните съставки на пестицидите. Това се появява като информация всяка година. И най-често никой не обръща внимание – Става дума за една стабилна регулаторна рамка. Ние разчитаме за тази си дейност на 600 експерта от цяла Европа, не само на нашия основен персонал. И аз лично бих казал, че е, е жалко, че когато публикуваме е, мнение относно никотиноидите и други вещества, ни поздравяват. Когато същите тези хора обаче публикуват информация във връзка с глифозата, точно тези представители на гражданското общество казват, че ЕФСА е корумпирана, че греши, че е предобедена и даже един депутат заяви публично, че ЕФСА убива хора. Мисля, че става дума наистина за едно предобедено отношение – Разбирам, че това води със себе си политически дивиденти, но искам да попитам как може гражданите да вярват на организации, ако тези организации се дискредитират просто защото информацията, която публикуваме, не отговаря на очакванията на някой. Как да обясним на гражданите ползата от европейските институции, ако тези институции е, ги определят като предубедени, корумпирани и даже нещо още по-лошо? Нека да не забравяме, да не изпускаме от поглед цялостната картина. Около 500 научни оценки публикуваме всяка година и само няколко от тях попадат а, под прожекторите на общественото мнение. А, но те оказват най-голямо въздействие върху нашата репутация. И ето защо се обръщам с вас, а, към вас с една искрена молба. Когато говорим за наука и за политика, нека да разграничаваме двете неща. Аз лично съм готов да работя точно по тази тема на широка основа с вас. В заключение, искам да кажа, че ЕФСА играе важна роля, не на последно място за вашата работа в Комисията по селско стопанство. Искам обаче да чуя какви са вашите очаквания. Искам да чуя какво смятате вие за нашата работа. Ние искаме, както каза и председателя, да говорим по-често с вас. Искаме да ви помагаме, когато това е възможно. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и съм готов да отговоря на всички въпроси, които имате. Благодаря. Dziękujemy за бързо конкретно динамично презентация. Благодаря ви за интересното и динамично експозе. Сега е ред на депутатите. Първи госпожа Хойбуш. Е- е- Благодаря много, господин Улф, за вашето експозе. Говорихте доста за доверие, за е, оценка, която да буди доверие, доверие в институциите. Когато трябва да, да говорим за доверие в институциите. Разбира се от само себе си, че такива проучвания, студии не би трябвало да, бъдат, да влизат в конфликт с производителите, с индустрията. Тези доста проучвания вече са ясни. Например, Монсанто за глифосат даде конкретни проучвания, без да каже от кого са направени е, резултати от проучване, без да каже е, кого са проведени. Е, наистина трябва да сами да, да разграничаваме между различните видове проучвания първо, важно е това да бъдат независими проучвания и оценки, да се види от кого са финансирани, а когато са финансирани, трябва да има достатъчно прозрачност когато а, а, се работи с научни данни, винаги е важно да се спазва принципа за допълнителната проверка, да бъдат доказани с а, факти. мисля, че всичко това са неща, в които ЕФСА може да, да получи повече доверие, ако работи е, по-прозрачно и е, обръща внимание на тези оценки, които не са свързани с интересите на индустрията. Аз имам двама сина, които работят в индустрията и двамата са учени, завършили съответните науки в университета и там е ясно, че когато някой получи, когато получат договор, за който плаща производителя, е, трябва да се отговори на неговите очаквания с резултатите от това проучване. Е, е, сега е, мисля, че е, от 8 години е, е, имаме е, проблем с проучване за една от е, е, препаратите за растителна защита. Е, положението обаче е непроменено. Виждаме случая с Испания. Какво трябва да се направи, за да сме сигурни, че няма да се получи кръстосване и кръстосвено опрашване с растенията? 20 желаящи има за думата, по 2 минути максимум на изказване. Съжалявам, ако трябва да ви прекъсвам. Господин Агню. Не ми е присъщо да симпатизирам на Европейска институция, но все пак симпатизирам на ЕФСА, защото те са научни работници, които предоставят научни заключения – а други им казват, че това, което вършат, са глупости. Явно има някакво нещо нередно с разработка, защото ние искаме заключението да е друго. Ако тръгнем по този път, докъде ще стигнем? Те правят много хубави неща за глифозата. Глифозати се използват от 40 години. Аз използвам концентриран продукт от около 15 години и още съм тук. Какво следва? Какво ще стане с глифозата? какъв химически агент ще осъдят зелените на следващото място и на следващото място. Черната кампания за пестицидите кара хората да не ядат плодове и зеленчуци, най-вече зеленчуци, защото си мислят, че са замърсени и не трябва да ги ядат. Вместо това те започват да ядат бургери, пици и какво ли още не, което е по-малко здравословно. Имаме голям проблем с никотинидите. Твърди се, че има проблем с тях. Но дори и при рапицата количествата не са достатъчно големи. Сега ни казва, че не може да ги използваме за цвеклото, което даже не цъфти преди събирането на реколтата. Докъде ще се стигне? Има една ваша разработка, която е хубава и тя е за антимикробната резистентност. Защото там наистина има проблем. Надявам се, че зелените няма да усуетят вашите усилия в това отношение. Благодаря. Пан посел пан. Благодаря, господин директор, за е, вашата презентация. Беше много ясна е, говорихте за устойчивостта на за остатъчните нива в, в хранителните продукти, вие казахте, че всъщност в крайна сметка разработвате собствени правила, с които науката няма нищо общо. Е, горната граница за е, остатъчните вещества се обесмисля по този начин. Е, не знае до каква степен е пряко влиянието на ЕФСА в това отношение, но мисля, че тук трябва да е, е ясно, е, че ЕФСА си върши е, работата в крайна сметка и ако е, вече се гонят някакви цели като е, промоция или е, нещо друго, тогава е, всеки е, прибягва и формулира собствени правила. Господин, госпожа Кестингер. Тук повечето е, така, сме на мнение, че ЕФСА си върши добре работата и че заслужава нашето доверие. И мисля, че альтернативни факти, които е, винаги съществуват, е, се ограничават до, до е, така, някои е, политически съображения, опити да се насажда страх. Е, но а, имам два конкретни въпроса. Споменахте за нодуларната а, кожна болест и а, свързаните с това проблеми. Имате ли актуална информация дали чрез всъщност иммунизиране може да се ограничи тази болест или да се, да се ограничат щетите в Европа. Дали имате допълнителна информация по този въпрос, как се отразява иммунизирането? И е, е, докладови за е, така наречената черна манна, която от Африка в Европа се внесе. Имате ли някакви проучвания по тази болест по растенията и ЕФСА работили по този проблем с това гъбично заболязване, което е, е доста сериозно в Африка. Е, и е, въпросът ми имате ли конкретни резултати, проучвания и предложения за решение на този проблем? Господин Аюзо. Мадама Аюзо. Госпожа Аюзо. Благодаря. Благодаря на изпълнителен директор на ЕФСА за присъствието му в нашата комисия за първи път. ЕФСА е обект на критики от най-различни страни заради липса на независимост или защото не на всички се харесват нейните доклади. Според мен обаче ЕФСА си върши работата. Аз поддържам връзка с научните съвети, които работят там и те са много добри. Знам, че се преразглежда вашата политика и тече един процес за повишаване на прозрачността. Мисля, че това е основният проблем на ЕФСА, липсата на прозрачност, за което споменахте и вие – Искам да науча повече за този процес, който има за цел да преразгледа вашата политика за независимост. Чуме пана посла Ван Кенделера. Господин Ванден Кенделар. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ook voor die uitspraak van mijn familienaam. Uh, uh, bedankt, meneer de directeur, om bij ons vandaag aanwezig te zijn. Ik sluit mij aan bij de collega's die uw werk al uh, uh,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 Тоест, е, е, експертните решения се аутсорсват и се изолират от политическите съоръжения. Имам два въпроса. Мисля, че е, хубаво е, се е, взе решение да не се ограничава е, е, обема и персонала, тъй като решенията, които трябва да вземе, са е, е, е важни. Е, но мисля, че е по-добре един е, по-малък апарат да поеме, да вземе, е, поеме договора, след което вече да е, е, възлага. Е, и вече да реши какво, с кое досие да се вземе ЕПСА, за да е, си гарантира независимостта. Uh когато е, говорим за борбата с е, болестите по животните, е, птичия грип е, или е, други в Европа, е, ние е, в е, комисията Агри все по-недоволни сме от е, работата в това отношение. Е, е, Имате ли намерение да организирате и да възлагате допълнителни проучвания в тази област? Господин директор, е се ограничава използването на три молекули от неокотидидите клотидидин, минакоприт и метатоксан заради негативното становище по отношение на ефекта върху околната среда. ЕФСА ще преразгледа научното становище относно опасността на никотиноидите. Смятате ли да забраните тези три молекули? И какво става с останалите никотидониди, които все още са на пазара? Ще преразгледате ли начина по който се разглеждат становищата? Как ще се насърчава такива практики, които а, са екосообразни? Благодаря. Благодаря, господин директор, за участието и за изказването. Няколко въпроса. Вашата роля е много важна относно политическите решения, които ние взимаме. Вие споменахте за това. Искам да се спрем на това, което касае вашата политика за независимост тъй като това е много важен въпрос. Достоверността на становищата на вашия орган е поставена под съмнение. Въпросът за независимостта е много важен по отношение на политическите решения. Има международни научни организации, които излизат с други становища, ние трябва да избереме. А всъщност ние не сме опитни учени в а, съответната област. Глифозатите са много добър пример в това отношение. С оглед на наличната информация, Мисля, че бяхме подведени относно ефекта на глифозатите върху здравето на хората. Вашата роля не е проста. Защото вие сте в основата на правилата, които се взимат за европейските граждани. А сега относно необходимостта от <clears throat> разработки, които се възлагат не от бизнеса, а от публични органи. Защото при първите има проблеми с независимостта. А това всичко е важно, защото от него зависят политическите решения, които ще вземем. Yes, thank you very much, Chair. Thank you. Благодаря, господин Урл, за експозето. Напълно подкрепям много от нещата, които казахте относно антимикробната резистентност. Това е основно предизвикателство пред света и Европейския съюз, с което трябва да се борим. Мисля, че нещата могат да се решават с научни средства и вие трябва да предлагате нови идеи и предложения. На второ място, разграничението между политиката и науката. Това също трябва винаги да е факт както казахте, относно препоръките за растителна защита имаме налична система, която трябва да спазваме. Трябва да сме доволни от системата, с която разполагаме. Имам един въпрос относно това, което споменаха някои колеги, неоникотиноидите. Ако правилно разбирам, ЕФСА е излязла с насоки – така наречените бен насоки. В съвета имаше някои съмнения дали системата е наред. Може ли да ни кажете малко повече думи за тези насоки? На какво се основават вашите заключения за тези бен насоки? Gracias, presidente. Agradecer la presencia del director благодаря. Господин председател, благодаря на директора на ЕФСА за присъствието. Много хубаво е, че сте тук в нашата комисия. Много въпроси бяха повдигнати. От една страна, ЕФСА е орган, от друга страна прави научни разработки. Вие повдигнахте много важен въпрос. Когато има столкновение с ценностите и етиката, Нас ни интересува научния анализ. Не трябва да се смесва ценностите, моралните ценности с научните резултати. Високо ценя работата на ЕФСА която е много професионална и добра. Но не е лошо да се разгледа този въпрос за прозрачността. Той вече бе повдигнат от няколко колеги. Така по-лесно ще разберем работата, която се върши. Имам въпрос по нещо, в което не знам дали толкова участвате, но Понякога контрола върху вноса от трети страни е улеснен. Трудно е да се разбере какво става, да речем месото от Бразилия. Същото и с плодове от Южна Африка по границите, където контролният режим е упростен, облегчен. Може ли да кажете повече за контрола на вноса? Достатъчно строг ли Може ли да се подобри? Gracias, presidente. Dos preguntas muy breves. Благодаря. Два кратки въпроса. Първо, относно механизмите за гарантиране на неутралността и независимостта на вашия орган? И второ, какво правите, за да гарантирате неутралността на професионалистите от бизнеса? Как разрешавате подобни конфликти? Благодаря ви, е, господин директор Улф. Е, е, аз имам доверие в ЕФСА и цена добрата ви работа. Е, за мен като политик е, е важно да зная, е хубаво да зная, че е, имам, получаваме от науката данни, на които можем да се облегнем. Е, и разбира се, не, не смятам, че е, едно поручване, което е възложено или платено от Монсанто е по-лошо от това, което е, е поръчено от е, природозащитници. Природозащитната индустрия, казвам го, всъщност понякога изразходват повече, отколкото едно индустриално предприятие. Понякога се финансирани от Европейския съюз, така че важно е да имаме ЕФСА и да се доказват и за политиците е важно да разполагат с данни, с които да доказват своите тези. Благодаря за всичко това. Въпросът обаче е до каква степен можете всъщност да, да се опрете на познания, знания и факти, които постъпват от държавите членки. Например, една про, е, студия за е, пчелите и за неодикотиноидите, имам предвид, ние всъщност проверихме с тестове резултатите от тази студия. Правите ли същото? Разбира се, бихме желали да има прозрачност и мисля, че ЕФСА няма какво да крие тук и би трябвало да продължи да работи прозрачно и отново благодаря за вашата работа. Благодаря, господин председател. Благодаря на директора за интересната информация. Имам няколко въпроса. Институциите позволиха на държавите членки, както знаят, да решат дали да отглеждат геномодифицирани продукти или не. Някои държави членки отказаха, други не. Искам да питам какво е вашето лично мнение. Трябва ли да разширяваме производството на геномодифицирани организми. Още един въпрос. Преди година група депутати от парламента провериха остатъчните количества глифозати в своите тела. Резултатите бяха интересни. Нормите бяха превишени 20 или 30 пъти в сравнение с нормите в обикновената питейна вода. Вие споменахте, че 3% от хранителните продукти превишават е, нормите относно африканската чума по свинете. Както знаем, през изминалите 3 години в Прибалтика и в Полша се наблюдава този проблем. За съжаление, той става все по-сериозен, независимо от мерките предприяти от държавите членки или от Европейския съюз все още не можем да се справим с това заболяване. Не знам какво ще стане, но в Естония, Латвия и Литва малките обекти просто вече не могат да отглеждат прасета. И това е голям проблем за животноводите. Спомним си за разговорите за ваксината, но изглежда, че вече нищо не се говори за нея, дали е поръчана или не, дали може да бъде използвана. Искаме да видим конкретни мерки за справяне с този проблем. Госпожа Делайер. Мерси, месье президент. Мерси, месье Благодаря, господин председател, господин директор. А, трябва да кажа, че а, е, е, по въпроса за клифозата, мисля, че тази дискусия е буквално сюрреалистична. А, бяхте обвинявани в е, изопачаване на фактите и така нататък. Като съдокладчик по е, доклад на тази тема, аз е, бях свидетел на това, че десетки деца умират от рак напоследък, но би трябвало да а, е, нашите а, е, разсъждения да почиват върху а, е, разграничаване а, на а, фактите, защото в противен случай ние се отчаиваме от а, неспособността си да вземем решения. А, бихме искали да има повече прозрачност в работата, която вършите е, вие, е, защото и е, не бива да се използва липса на прозрачност, за да се подхранва популизъм. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор Орло за това, че сте с нас. Мисля, че веднъж годината поне би трябвало да се виждаме и да обсъждаме тези въпроси. Говорите за резултатите, е, за това, че 97% е, от хранителните продукти не са открити остатъчни вещества. Но е, тези 3%, които остават, има ли определени продукти или региони, в които попадат тези продукти, от които можем да теглим съответен извод за антибиотичната им резистентност, има ли, има ли конкретни проучвания, до каква степен допринася не само различните торови препарати, но и антибиотиците, които се използват в хуманната медицина към този въпрос. Тук чу, чета, че е, резултати, цитирани от теб, се убиват хора, деца в е, селата в Германия, в е, Долна Саксония е, се твърди, че са засегнати от това. Въпросът ми е дали тези данни се предоставят в достатъчна степени до училищата, за да не може децата да бъдат е, засегнати от това, е, особено в е, селските райони. Действията на германската министърка на околната среда се засилват, особено и в, влизат в конфликт с тези на министра на земеделието. Е, каква е, е вашата, е, как се подреждат различните социални слоеве в, в, в вашата представа, т.е. мисля, че констатациите и възприятията на, на обществото е доста различно по отношение на това на политиците и други и това ме обезпокоява. Е, аз е, тук научих доста неща. Ролята, която играе ЕФСА е, е очевидна. Би трябвало да имаме доверие във вас. Направи ми впечатление това, което каза е, една от е, депутатките за това, че можем да се доверим на е, Монсанто в същата степен, както и на проучване, възложено от екологична организация или група. Не е така, защото основната цел на Монсанто е да печели и да, да има печалба за акционерите. И поради тази причина проучванията, които те възлагат, ще направят така, че няма да спре тяхното производство. И мисля, че това се разбира от само себе си. Същевременно обаче се намирам в затруднено положение. Имам едно лице, което е, ми е, познавам добре, работи за мен, който е фармер, производител, фермер, производител на, на, на е, картофи, е, който използва препарат на Монсанто и смята, че той е отровен. Е, значи, като родител е, се притеснявам е, от възможността да се използват тези пестициди. Същевременно обаче разговарям с е, фермерите казват, не могат да си изхраня децата, ако не използвам тези е, е, пестициди. Е, питам се, е, какво мислите е, по въпроса? Сега е, има е, действия от цена на зелените и един е, депутат от Ирландия в областта на глифозатите. Е, е, няма да... Предложението е следното. Да се съди Монсанто за това, че е, преднамерено е, подправя проучванията по отношение на глифозатите. Аз познавам добре този депутат и ако беше казал действително такова нещо, щях да се разтревожа. Колкото до доверието, е, обществеността, хората слушат и едната и другата е, версия, но е, казахте, че ЕФС понякога влиза в конфликт с други органи. ако е, другите организации оттеглят становището си по глифозатите, е, е, те настояват да оттеглят е, и е, тези становища и да се е, смята, да се приеме, че е, е, глифозатите е, Защо съществува такава разлика? Защо една организация е, се е, тревожи от е, тези факти, след което изведнъж казва, че това не е, положението не е толкова тревожно? Бих искала да чуя отговор от вас. Опашение на Зегар. Пан Тарабела, пан посол Тарабела. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, е, господин Орул, за експозето. Аз се е, присъединявам към депутатите, които имат критично отношение към вашата институция. Зная, че имате много полезна роля, функция, когато за вземане на решение, сигурността на, на продукция е нещо много важно. Е, от няколко е, години бивате е, критикувани, особено от госпожа Банати и скандала, който се развихри за седалището на вашата институция и така нататък защото тя имаше критични бележки към лица от членовете на вашия на института, който вие ползвате за проучвания. Е, това е, е институт, който е, включва и представители на академичните страни, на обществеността, но на индустрията. Всички крупни производители, значи много крупни имена от хранителната промишленост е, искам да знае дали вземате мерки по някакъв начин да ограничите е, зависимостта си от този е, международен институт, който всъщност е повлиян от индустрията, от производителите, защото става дума за учени, които не са извън влиянието на индустрията. Госпожа Бенети всъщност постави този въпрос, но мой въпрос е към вас е също, имате ли намерение да предприемете някакви мерки по отношение на този институт, за да гарантирате независимост и да се избегнат бъдеще такива неприятни случаи? Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Благодаря по-специално на директор на ЕФСА който така с готовност и, с, и откровено говори за нещата. Понякога ме питат за ЕФСА и аз отговарям каквото мога, но наистина уважавам много е, квалификацията и уменията на хората, работещи там. Но има един аспект, по който искам да чуя ясен и конкретен отговор. Европейската агенция за химическите вещества е, говори е, за глифозатите през март и каза, че най-разпространените в глобален мащаб е, не, се, не могат да се считат за карциногенни. ЕФСА е, се опира и на е, е, констатация на е, Световната здравна организация е, в едно по рано проучване, там се казва, че е, глифозатите са канцерогенни. Решенията на вашата агенция могат да отприщат пътя за използване на глифозатите е, в е, Европейския съюз за следващите 15 години. Тук говорим за, само за един вид е, глифозати, а не за стотици формули, които могат да проникнат на пазара. Но е, това може да е, създаде синергия с други химически е, вещества. Освен това, основанията за твърдените на двете агенции е, е едното проучване от Германски федерален институт за оценка на риска, е, което се позовава на работна група по глифозада, която, проучване, което обхваща главно производители на пестициди. Е, оценката на глифозатите, които се използват от Германския институт, е проверена допълнително от НПО-та и учени и те намират ясно противоречие между тези факти и научни научните факти. Бих искал да чуя от директора на ЕФСА кое е, е научено становище, документирано, е, е в основата на решението на ЕФСА за токсичността на глифозатите. Госпожа Схарая. Благодаря. Е, имах друго заседание и малко закъснях. Един конкретен въпрос. В Холандия имаме някои нови техники, които се използват. Ако правилно съм разбрала, няма нужда да се притесняваме относно тези техники. Въпреки всичко ни критикуват относно начина по който използваме водата. Кажете малко повече е, следва ли да се притесняваме или не? Е, има ли доклади в тази връзка? Е, можем ли да работим спокойно или да се намеси комисията МВ? Благодаря. Първо искам да отговоря на госпожа Дюлай. Аз не съм популист, но не съм отговорен за това, което се случва заради тази неолиберална политика, която ни доведе това положение. Искам да кажа, че имаме възможност да поговорим за проблема по екологични теми. Най-вече проследимостта. Няма контрол на веригата на производството днес, според мен. И за съжаление във Франция няма достатъчно контролни органи. За мен най-важната тема е етикетирането. От 1 януари 2017 от 20% е, от продуктите имат проблеми с етикетирането. Най-вече европейското етикетиране което води до проблеми. Нищо не ни казват европейските етикети и само се маскират някои измами. Да речеме вината с испански происход или с други про... продукти, като говеждо и така нататък. Проследимостта и етикетирането са две области, които биха позволили да има продукти, които отговарят на екологичните стандарти. Благодаря. Господин Хойслинг. <clears throat> Благодаря, господин Орл. Вие в нашата комисия всъщност излезе с доклад и всъщност тук се явява едно противоречие. В едното си качество и бяхте в услуга на политиците, сега в услуга на науката и трябва да имаме доверие. Тук трябва да се доизчистят нещата независимото, толкова много преценки сте правили за театрацин, ПЦБ, Линдан и други, бифонил А, е, и трябва винаги да си винаги се твърди, че са независими и тези, е, е, тези проучвания, но няма чисто независимо от политиката проучване. Мисля, че никой за това трябва да избягваме конфликти между независимите учени, които вие представлявате, и политиката от друга страна. Аз бих бил доволен от вашата работа, ако е, имаше възможност е, вие да възлагате абсолютно независими, е, независими проучвания, но вашата участ е такава, че трябва да получавате да ви се възлагат проучвания от индустрията и след това да, да, да но, но нямате въз... или от Европейския съюз, но нямате незава... Е, възможност абсолютно независими проучвания да провеждате. Е, така че вие не, не възлагате независими процедури, вие само проверявате е, е вече е, така факти и твърдения. Е, независимо е, един е, съвсем друго би било положението ви, ако можехте да възлагате независимо проучвания. Е, един конкретен въпрос е, по отношение на неоникотиноидите. Казахте, че 97% са незасегнати, но остават тези 3%. Е, тук, е, е, когато говорим за био, биоразно, биоразнообразието и, и използването на, на пестициди, вие за какво сте? Господин Бове. Господин Урл, много се радвам да ви видя тук. От години наред работя с ЕФСА благодаря на господин Тарабела, че напомни за случая Бенади, защото той позволи на ЕФСА да предприеме работа с цел да стане по-независима по отношение на конфликтите на интереси. И смятам, че без този случай нямаше да се постигне такъв бърз напредък, което означава, че на практика наистина има проблем. Първият е аспект на проблема – относно те въпроси. Всеки път, когато даден продукт е, се оценява, документите, които слушат за основа, са документи на предприятията. Това е факт с Монсанто, Байер и другите. Това са основните документи. След това идват комисии, експертните комисии – ако трябва да кажа дали са съгласни или не. И проблема е, че основните документи са документите на предприятията. Трябва да се прекъсне тази връзка, защото ако основните документи са предубедени, то и последващите стъпки ще са предубедени. Така стигам до втората част. Днес всеки признава, че агенцията трябва да е по-независима. И вие вътрешно също разглеждате тази проблематика. Има само едно средство за независимост, това са парите. Всички знаят това. Ако човек иска да може да има агенция, която да е независима от бизнеса, то в рамките на европейския бюджет тази агенция трябва да бъде обезпечена поне с една втора повече финансови средства. Иначе не може да има независимост без финансови средства. Това не съществува. Аз смятам, че за да защитим независимостта и ЕФСА трябва да има повече парични средства. Това ще позволи да има експерти във всяка една област, които да са независими, които да нямат друга работа ето защо това ще избегне конфликтите на интереси. Пари за ЕФС е единственото решение за независимост. Председателя, няма други желащи да се изкажат. В такъв случай, нека да дам думата на директора на ЕФСА. Имате 15 минути. 15 минути, моля. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати. 20 въпроса за 15 минути няма да ми е лесно. Нека да започна с последните думи на господин Бове. Повече пари за ЕФСА. Всъщност, бихме се обърнали направо към бюджетния орган, а именно Европейския парламент. А по отношение на въпросите, свързани с независимостта, прозрачността, данните, нека да кажа следното и започвам с данните. Данните бяха споменати неведнъж. Всъщност, регламента, който задължава кандидата за едно разрешително да предостави данни, на основата на които да се направи оценка на риска е създадена от парламента. Това въжи за пестицидите, за добавките към храните, за медицинските продукти. Може да не ви харесва този факт, но такъв е закона, такъв е регламента. Значи, вие сте хората, които трябва да промените законодателството. Законодателите, парламента и съвета трябва да променят начина по който се правят изследванията и проучванията в Европа. По-настоящем кандидатите молителите трябва да дойдат с досие, в което има достатъчно информация, има насоки на ОИСР за това как трябва да се правят проучвания. Тази методология не е създадена от компаниите, тя е създадена от ОИСР. Това са световни стандарти. Какво да се прави по отношение на проучвания за канцерогенния характер на някои вещества, проучвания върху мишки, например има а, лаборатории, които са сертифицирани, които отговарят на определените изисквания и въпреки всичко може да има съмнение. Може да се каже не вярваме на тези данни, защото индустрията възлага тези проучвания. Това не е независима организация като ЕФСА, Агенцията по лекарствата или някой друг. Ако искате промяна, трябва да има политическа воля. Ние не можем да променим рамката. Ние сме задължени да използваме данни, които се дават от кандидата за титуляр на разрешително. Плюс трябва да разгледаме допълнителни поручвания. Например, по отношение на глифозата трябваше да разгледаме повече от 700 различни публикации и поручвания. Не всички са предоставени от индустрията, но а, ние трябва да разгледаме всичко, което е на лице като научна информация, ако мога така да се изразя. Нека да ви дам един пример. В САЩ, например, сега се прави едно мултигенерационно проучване относно токсичността на бифенол А. Около 30 милиона долара са инвестирани само в едно поручване. Това са пари на накоплаците. В една година ние правим е, стотици проучвания. Ако смятате, че ЕФСА може да плати за тези проучвания, имайте предвид, че не говорим за 5 милиона евро отгоре, говорим за стотици милиони евро. И става дума за политическо решение в крайна сметка. Е, политиците трябва да решат дали е, тези проучвания се плащат от бюджета на нашата организация или пазара плаща за проучванията. Ние в ЕФСА е, правим оценка е, във връзка с е, е, логиката на, на информацията, която ни се дава, начина по който тя е изградена. Можем възоснова на това, кой е поискал проучването да направим известни заключения за това дали има някакъв вид предубеденост, обективност, доколко голяма обективността, това можем да направим. По отношение на независимостта на нашите е, хора, обаче на нашия персонал, как оценяваме тяхната независимост? Ние имаме 450 служители. Те трябва да отговарят на е, разпоредите в е, регламента за персонала. Те трябва всяка година да е, декларират своите интереси. Те са нещо като персонал на Европейската комисия, макар че всички ние сме с 5 годишни договори, само не сме с постоянни договори. Европа реши да използва експерти от държавите членки. И аз мисля, че това е едно много интелигентно решение, защото имаме възможност да Събираме на едно място, място експерти от различни места. Например, когато разгледахме темата храни, насекоми, ние събрахме най-големите експерти по насекомите. Как да гарантираме, че тези хора са независими? Господин Бове и господин Хойзлинг вероятно знаят, че имаме категорична политика за независимостта. Всеки, който работи с нас, трябва да попълни декларация за конфликт на интереси. Правим оценка на около 8000 такива декларации всяка година. Те са свързани с около 35 000 точки, които обсъждаме на нашите срещи. Административното бреме е огромно, но ние го носим на плещите си, защото идеята е нашите научни експерти да са независими. Могат ли да бъдат на 100% независими? Нека да проявим малко прагматизъм. Днес, ако вземем предвид програмата Хоризонт 2020, в университетите трябва да има публично-частни партньорства. Има принуда това да се случва. Принудата и върху университетските пред преподаватели. Ако не направите нещо подобно, няма как да имате научна кариера. Когато тези хора дойдат в ЕФСА, можем ли да кажем, ами вие сте обвързани с индустрията? Е, не можем да работим с вас. Вие сте получили пари от индустрията. Искаме ли в крайна сметка да имаме наука и иновации? Искаме ли Европа да е конкурентоспособна? Трябва да си отговорим първо на този въпрос въпрос и на второ място да си зададем въпрос, искаме ли на 100% независими експерти. Нека да сме прагматици. Естествено, че трябва да избягаме от конфликтите на интереса, но имаме нужда от хора, които са работили наистина в научни среди. И тук не става дума за черно или бяло, не става дума за полярно разграничение. В момента провеждаме публични консултации относно новата политика за независимост на ЕФСА и ви каня и вие да участвате. Дайте своя принос за нашата нова политика на независимост. Мисля, че нашата политика по независимост е една от най-стрикните. Дали сме съвършени? Не. Не можем да сме съвършени, но търсим равновесието между най-добрата научна информация, най-качествената научна информация и а, съвършената независимост. В а, всяка една декларация за конфликт на интереси може да намерите пълната информация за всички наши експерти. Отново казвам 8000 е бройката. И още нещо по отношение на данните и глифозата. Някой каза, защо не публикувате всички поручвания, които използвате? Може да си представите, че ако един кандидат за титуляр на разрешително инвестира милиони евро, този човек ще каже, ами става дума за моя интелектуална собственост, а интелектуалната собственост е защитена в Европа. Индустрията не иска някой конкурент да вземе това проучване, да отиде в Бразилия или в Китай да получи разрешително запускане на пазара с проучване, което е финансирано от друга компания. Така че ние трябва да намерим равновесието между прозрачността, откритостта и нашето задължение да защитаваме интелектуалната собственост. Отново казвам, не става дума за черно и бяло, става дума за дискреционно решение, което ние трябва да вземем. То се основава на едно решение на Европейския съд. Европейския съд има практика, която е пътеводна светлина за нас. Неодавна взехме едно решение във връзка с конвенцията от Орхус и по този начин се промени малко нашата практика. Четирима евродепутати поискаха да получат публичен достъп до всички данни, свързани с глифозата. И за първи път ние дадохме публичен достъп до 10 000 страници сурови данни, за да може да има контрол. Ние искаме работата на ЕФСА да бъде обект на наблюдение и съответно да бъде опровергавана, ако не е правилна. Ние, учените, сме отворени спрямо скептицизма. Искаме да ни контролират, но не можем да излезем извън рамката, не можем да публикуваме всичко на нашата веб страница. Ние трябва да спазваме законодателството, което е създадено от вас. Имам още няколко минути. Набързо сега ще прегледам въпросите, защото очевидно не съм отговорил на повечето въпроси. Господин Дорфман попита дали трябва да намалим максималните лимити за остатъчните вещества. Аз мисля, че лимитите в момента са е, достатъчно добре определени. Ако е, сме под тези лимити, храната е безопасна. Всичко останало е свързано с въпроси за качество, а не безопасност. Ако хората искат да имат още по-високо качество, това може да е свързано с някаква стратегия маркетингова по своя характер, но не трябва да създаваме впечатлението, че става дума за безопасност. Това не би било добре за системата. Госпожа Аюзо спомена политиката за независимост на ЕФСА. Ние се опитваме да работим с Европейския парламент, опитваме се да получим вашия принос към нашата политика за независимост. Е, отворени са публичните консултации за всички. Ще се радваме да чуем вашето мнение. Зададохте въпрос как подбираме учените, които използваме. Това са хора, които работят в университети, в организации за оценка на риска, в научни организации, в държавите членки техните заплати се плащат от държавите членки и това е един от най-големите ни проблеми. Когато търсим най-добрите експерти, работодателите казват, добре, е, вземете нашите хора, но искаме 1000 евро на ден. Ние нямаме толкова пари. Системата се основавала до сега на доброволчество – работодателите позволяват на своите служители да работят до 50 дни годишно. Това не е малко. 50 дни годишно за един европейски проект. Сега обаче има економическа криза и все повече и повече ни казват, че не може, че не могат да ни отпускат подобни експерти за толкова дълго време. Без тези хора обаче можем да пуснем кепенците. Европейския парламент, европейския модел по-скоро е интелигентен, но а, той е много деликатен. Ние имаме нужда от а, възможности да работим с най-добрите хора в Европа, по най-рисковите проекти във връзка с храните. Това ще бъде най-голямото ни предизвикателство. Как да привлечем най-добрите учени, без да им плащаме, без да им предложим договор и е, без да им дадем е, унази възвръщаемост, която те биха имали, ако публикуват е, своите е, трудове на някои други места. Имаше въпроси относно неоникотиноидите. Знаем, че през 2013 година имаше забрана. Комисията поиска от нас да съберем допълнителни данни, така наречените потвърдителни данни. Ние публикувахме доклади през есента на 2016 година относно неоникотиноидите. Сега правим пълна нова оценка по всички приложения на неоникотиноидите. През ноември 2017 година ще се появи ново заключение за рисковете от използването на неоникотиноиди в Европа. Имаше въпрос относно е, документа, свързан с насоките за пчелите. Е, имаше проект за този документ, още през 2013-2014 година някои държави членки все още имат резерви и този документ не е а, прият окончателно, но що се отнася до неоникотиноидите, използваме новия документ с насоки, а, който се основава пък на искане на Европейската комисия. Господин председател, много мога да говоря още, времето ми изтича. Мога да ви предложа писмен отговор на въпросите, на които не успях да отговоря. Може да получите писмен отговор. Мога да разговарям с вас, когато е удобно. Мога да разговарям на четири очи, мога да идвам във вашата комисия поне веднъж годишно за размяна на мнение, както се случва обикновено. Научаваме много повече от вашите въпроси, отколкото от моите отговори, така че аз ви благодаря за възможността да поговоря с вас и да чуя вашите въпроси. Председателя. Много благодаря за вашите изявления, които бяха изключително запленяващи. Мисля, че вие станахте много симпатичен и популярен сред нашите членове, особено като си има предвид какви отговори дадохте, независимо дали отговорите са устни или писмени. Ако някой колега смята, че има въпроси, които не са получили своя отговор, мога да дам думата на някого. Май всички са, са доволни. Има още двама човека. Не мислех, че господин Агню ще се откаже от тази възможност. Заповядайте. Well, as colleagues, and Flanagan had nearly... Хауслинг и Фаниган имаха почти 3 минути. Искам да ви задам още един въпрос. Изследванията на терен за неоникотиноидите. В някои области в Великобритания ги използваме, в други не и ние привличаме пчеларите, за да разберем къде е най-висока смъртност след пчените. Това можете да го направите в по-големи мащаби, за да има повече а, информация. Опитах се да убедя министър на земеделието, но не успях. Подобни проучвания носят повече информация, отколкото лабораторните. проучвания в реални условия. Благодаря. Пан посел Ява. Господин Ян. Да, малко съм объркан. Говорите, че възлагате проучвания, обаче не се публикуват. След това комисията трябва да тегли изводи за това по неоникотиноидите. Някак си не ми се връзват тези неща. Би трябвало да обсъдим допълнително това. Има резултати, които не, не са публикувани как ще обясните това? когато е готово едно проучване, вие оповестявате резултатите, за да може вече комисията да тегли съответните изводи. Но как става това във времето? Благодаря. И може би малко повече за пчелите, защото много колеги имат е, въпроси за пчелите, а сега е пролет, ще има още повече въпроси. Дайте ни колко се може повече информация за пчелите, господин директор. Благодаря относно неоникотиноидите. Както може би разбирате, аз не мога да се изказвам от името на Европейската комисия. Ние сме публикували три доклади през а, есента на 2016 година за потвърдителни данни. Ние потвърдихме, че има риск за пчелите. Пълната оценка ще бъде публикувана, както казах, през ноември 2017. Относно пчелите, по принцип, от редица години наред работим по здравето на пчелите и се опитваме да видим кои са стрес факторите, които влияят върху оцеляването на пчелите. Не разглеждаме отделни стресови фактори, като химикали, бактерии, храненето на пчелите, а искаме да имаме един общ поглед върху факторите, стрес факторите, които влияят върху оцеляването на пчелите. Това е многогодишен проект заедно с държавите членки, референтната лаборатория във Франция за здравето на пчелите с пчеларите. Ние ще бъдем тук и по време на седмица на пчелите с Европейския парламент, за да създадем своего рода европейско пчеларско партньорство, така че ние сме ангажирани да работим по тази тема с един мултидисциплинарен подход, който е доста сложен. Много трудно да си свърши научния математичен модел за стресовите фактори за пчелите, но ние с удоволствие ще направим това и ще ви дадем информация за подобряването на оцеляването на пчелите в Европа. Dziękujemy Państwa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 Следващата тема са последиците от политиките за климатичните изменения върху европейското земеделие. Това е проучване след КОП-21, конференцията за изменението на климата в Париж. Проучването е възложено от тематично отдел Б. Целта е да се установи какъв е глобалният контекст за действията на Европейския съюз, да видим как се е променила глобалната обстановка, най-вече как се разглежда европейското земеделие в контекста на политиката за климата и в контекста на конференцията за климата от Париж. ще бъде поставен акцент върху последните решения на обща селско-стопанска политика. Предизвикателствата са сериозни. Проучването разглежда каква е ролята на обща селско-стопанска политика – и какви ще са мерките след 2020 година, особено по отношение на парниковите газове. Приветствам с добре дошли експертите Кейли Харт и Бен Ален от Института за политика за околната среда в Великобритания. Първо ще изслушаме експертите. Имате около 20 минути, които да си ги поделите. Първо ще е Кейли Харт. Не знам и двамата ли ще говорите или само един. И след това ще са въпросите. Както и да ви решават, разполагате с 20 минути. Добре дошли. Благодаря. Ние ще подходим малко по-различно. Аз ще започна с презентацията, след това ще дам думата на Кейли за втората част. Благодаря, че ни приехте, за да представим нашия доклад. Доколкото разбрах, той бързо се продава. Надявам се, че имате копие за справка. Има много информация в него. В него се обсъжда е, какъв ще е ефекта за земеделието от КОП-21, Парижското споразумение – и последните предложения на Комисията за климатичните изменения за 2030 година, разглеждащи ролите на ОСП за изпълнение на климатичните цели в Европейския съюз и какъв ще е развой на събитието в периода след 2020. Както казах, аз ще разгледам първите две части от презентацията, именно взаимодействието между селското стопанство и климата, т.е. въздействието на, земеделието върху климата и обратно – след това климатичните мерки и земеделието, това, което се върши в ЕС, каква е ролята на земеделието, какво може да очакваме в бъдеще, а Кейли ще обсъди климатичната роли на ОСП и перспективите за бъдеще. Относно взаимодействието между земеделието и климата, земеделието като сектор е сектор на първичното производство – то се влияе от климата по редица начини и това е вярно, независимо дали има промени в климата или не. Човек трябва да види какво е разпределението на различните земеделски системи в Европа, за да види как това е факт на практика. Вижте, в, на север има по-малки сезони, по-низки температури, повече валежи. а на юг температурите са по-високи, климата е по-сух. Но виждаме, че има климатични промени и се променят закономерностите, т.е. има сериозни вариации на температурите. По-топли зими в някои случаи, по-тежки зими в други. Променя се наличността на водите в редица части на Европа, райони, където по принцип е имало високо ниво на валежи, наблюдават все повече суши, има все повече наводнения в редица области, има все повече бури, опасности от пожари. Т.е. това засяга различните райони в Европейския съюз по различен начин. Относно производството и култури, виждаме, че се увеличават заболяванията и се предвижват из Европа с по-топлите зими, вредителите не, не умират толкова лесно, те разширяват обхвата на действието си, това се отразява върху земеделието. Това е факт, че земеделието се влия от климата. Винаги е било така, но тези промени променят начина по който земеделието трябва да отговори на тези климатични вариации. Относно въздействието на земеделието върху самия климат, ние разглеждаме нещата в три аспекта. Първо, земеделието е източник на парникови газове директно, да речем проблем, промени в управлението на почвите, метана, емисиите от животни и косвено, чрез използването на течни горива, енергия, земеделска техника – Има потенциал в земеделието за намаляване на е, е, емисии парникови газове чрез абсорбиране в почвата и в биомаса. Това значи земеделието има способност не само да намалява емисиите, а и да ги улавя. Това е много важно относно нашите мерки за борба с климатичните промени в ЕС. Третия аспект е земеделието играли роля за намаляването на емисиите в други сектори отчасто заради новите цели за възобновяема енергия, течни биогорева, но също и вятърните централи, слънчевата енергия и така нататък. И така има три различни начина, по които земеделието се отразява на климата, положително и отрицателно. И тук има възможности за постигане на напредък относно и селскостопанските емисии, кои се мисли с най-голям дял. Може би много от вас познават тази схема. Първото, което искам да подчертая, тук много трудно виждаме екрана, който е далеч, но искам да подчертая големия дял на емисиите в селското стопанство от чревна ферментация. Това е процес на храносмилане в преживните животни. На тях се пада 42-43% от емисиите в сектор земеделие. Има и друг аспект на емисии, които са от тор. Около 15% са от разпадането на торта. На тях, значи, на първите два се падат над 50% от всички емисии. Обект на дискусии е с е нивото на емисиите, техния обем, но не трябва да забравяме, че емисиите от почвите около 38% от сълскостопанските емисии идват от управлението на почвите. Това също е голям дял и може би е област, където трябва да се предприемат мерки. Това, което цитирам, са данни за Европейския съюз, но между държавите членки има сериозни различия – има страни като Германия, Франция, Великобритания, на които се падат 44% от всички европейски земеделски емисии, само на тези три държави. В държавите има сериозно разминаване на дела на отделните емисии. Надявам се на екрана виждате, че в някои сектори има улавени от пасища, т.е. има потенциал за отстраняване на емисии. А, а, с, червен, а с оранжев кръст са нетното ниво на емисиите. Принос на земеделието за, за емисиите въглероден диоксид, то е на пето място и е след е, енергетиката, транспорта, промишлеността, битовия и търговския сектор – тук се изключват емисиите от, от лесовътството и земеползването. По-късно ще обясня за емисиите от тези области и за решението за разпределение на усилията. Но има сериозно разминаване пак между страните. Приносът на земеделието ще нарасне с времето. Това е графика от една от оценките на въздействието от рамката за климата и енергетиката. В средата на диаграмата виждаме данните за 2020-2030, след това се стига до 2050 по-нататък. Най-долу в синьо са емисиите от земеделието. Те намаляват с времето, само че не намаляват толкова много, както е при другите сектори. Това означава, че делът на земеделието от емисиите от цялото стопанство расте. в бъдеще земеделието ще е източник на все повече емисии в стопанството. Така стигаме до въпроса какво прави Европейския съюз по въпроса, каква е рамката, с която разполагам, какви мерки можем да предприемем и до къде сме стигнали в мерките след Парижското споразумение. До къде сме сега? От съществуващата рамка от 2020 година ние се съобразяваме с споразумението от Киото, и зададените цели. Ние работим в рамките на рамката за климата и енергетиката до 2020 година. Както вече казах, тук се включват различен начин на отчитане на емисиите между някои сектори в земеделието. Имаме решението за поделяне на усилията, за емисиите невъглероден диоксид от земеделието. Също така има отчитане за земеползването, което са емисии въглероден диоксид. Но за момента няма изискване да се отчитат, след те трябва само да се докладват, освен ако държави членки не решат да ги отчитат. Това е едно от нещата, които ще се променят в предложението за 2030 и тази рамка тогава тези други елементи, това са елементи, където земеделието може да увеличи улавянето на въглероден диоксид, ще станат част от рамката и задължителни цели за рамката за 2030 година в основата и стои Парижското споразумение и мерките предприяти от Европейския съюз и намаляване на емисиите парникови гази с 30% за европейско ниво. И до 2050 емисии трябва да се спаднат 80% в Европейския съюз. Това е в унисон с целта на Парижското споразумение за намаляване на емисиите за да се постигне намаляване на температурата с 2%, 2 градуса. Относно мерките, ние използваме нашата стратегия за адаптация. Това е набор от мерки на държавите членки. Те предоставят съобщения за адаптация и мерките, които ще предприемат спрямо климатичните предизвикателства. Земеделието ще е основен елемент от тях. Има цял набор от съществуващи европейски политики и такива, които се променят, които ще я помогнат в климатичните промени. Сега малко информация за разпределянето на емисиите. Както вече казах, емисиите Лулусев, тук става въпрос въглероден диоксид, улавяне и емисии като седене на дървета, отстраняване на почва и биомаса. Имаме и регламент с емисии, освен въглероден диоксид, да речем азотни оксиди и метан. Това, което се счита за управление, самостопанско управление на земята, паша на животни. За предложението за 2030 година е важна гъвкавостта между тези два механизми за отчитане. В регламента за поделяне на усилията се предлага гъвкавост. Някои от им... прихващанията на емисии от земеползването да се използват за изпълнение на целите за поделяне на усилията, които са задължителни. Преди да ги обсъдя обаче, искам само да кажа, че какво е нивото на емисиите от различни държави членки. На екрана виждате графика с емисиите процента на земеделието емисии, освен въглероден диоксид, в решението за поделено усилията. Сграден фонд, отпадъци, транспорт, земеделие. Виждаме в центъра Ирландия с най-висок дял на емисиите. Също така Дания, Литва, Латвия с високи нива на емисиите. Най-низките нива са в Малта и Италия. А сега за периода 2020-2030 на екрана виждате различните цели. За 2020 и 2030 за държавите членки. В сиво, някои и са под линията, са целите за 2020. Те се основават от части на БВП на глава от населението в съответната страна, също така и предоставят на време за адаптация в Централна и Източна Европа за изпълнение на целите по решението. За 2030 виждате в жълто не се позволява увеличението на емисиите в секторите, които са част от схемата за търговия с емисиите. Споменах за гъвкавостта, за земеползването и горския фонд. Тя е много важна за постигането на нетни нулеви емисии. Тя се определя най-вече от дела на земеделието и почива на идеята, че е много трудно и редица цели трябва да бъдат постигнати в земеделието. Проучва се доколко е, земеделието може да използва някой от поглъщането на въглерод в земеползването и горския фонд, за да компенсира това, което се иска по регламента за поделяване на усилията. Най-големи са нивата в Ирландия, Дания, което отговаря на нивото на земеделски емисии в схемата за търговия с емисии. В ЛУЛСЕФ има и правилото за от... липса на дебет, което означава да се компенсират емисиите. Ако се използва гъвкавостта в други сектори, в ЛУЛСЕС трябва да има по-добри резултати, за да се компенсира. И на последно място, преди да дам думата на Кейли, какво означава всичко това за земеделие? Какви мерки могат да се предприемат? Някои от целите изглеждат доста трудно постижими, но земеделието разполага с цял арсенал от мерки. Много от тях са добре изпитани, са налични. Те касаят обработваемите площи, пасещата, управлението на животните, използване на междинни, покровни култури, управление на заболяванията. Но по отношение на Лулусев разполагаме и с опции като нови агролесовъдни системи, запазване на торфа. Сега ще дам думата на Кейли да поговори за ОСП. Thanks, ben. So... Благодаря, Бен. И така, като минем по към възможностите, потенциала на ОСП за така насърчаване действията за, срещу промените в климата, тази политика еволюира, като е, елемента климат е, става все по-очевиден в последните години и сега е един от е, трите основни цели на ОСП по, след устойчивото развитие и действията за климата и, и има собствени конкретни цели, именно смягчаване на промените в климата и адаптация към тях рамката е, е, съществува, но има много инструменти и мерки вътре в ОСП, които могат да дават е, е, полза в отношение, по отношение на климата. Заслужава да се посочи, че сегашната многогодишна финансова рамка също съдържа ангажимент за 20% от общия бюджет за действия по климата и в работен документ на комисията се казва, че поне половината от тези тези средства са а, а, заделени по линия на ОСП. А, сега методологията, която се използва, може да накара някои да смятат, че това е завишено, но съществуват вече, както казах, инструменти в ОСП, които могат да е, които е, могат да генерират е, действия по отношение на климата във връзка с мерки свързани с почвите или чрез улавяне на емисиите, чрез растителността. Имаме система за консултантска система, която се занимава с новите мерки по е, екологизиране в първи стълб. Е, те също могат да се използват е, е, новите зелени преки плащания, е, плащания на пасище също е, с конкретни елементи. Някои други елементи от тази рамка също могат да се отнасят до климата. Различни мерки по фонда за селско, развитие на селските райони могат да се използват също съществува а, е, значителна гъвкавост, която е предоставена на държавите членки за това как да прилагат тези мерки. И е, по стълб 1, както освен по стълб 2, се предоставя допълнителна възможност за такава е, гъвкавост. Е, така че е, ефекта от всичко това зависи е, от е, мерките, които решават да използват държавите членки, какво предлагат те на фермерите и е, какво имат, до какво имат достъп самите е, фермери. Разбира се, необходимо е и да се мотивират самите фермери, за да предприемат съответните, съответните мерки. Какво е изпълнено до сега? Изглежда държавите членки не проявяват особена амбиция до сега да използват наличните мерки за целите на климата. Виждате, че Климата не е задължителен елемент от консултантската система за фермерите по линия на екологизацията, за постоянните, трайните насъждения, трайните пасища. И това всъщност води до допълнително освобождаване на, на въглерод в атмосферата. Съвсем друго би било, ако се използват всички мерки за улавяне на въглерода. Е, съществуващите програми и мерки дават е, възможност за използване на различни средства и гъвкавост е, и различни начини за решаване и проблемите с климата. Това, което виждаме обаче от графиката тук е, че целите свързани с действия в, по климата, това е тъмно-зеления сегмент с стрелката, с само 8% от програмата и финансирането, финансирането на програмата до сега. Разбира се, някои други сектори на финансиране могат да се използват като вторични по линия на климата, но така или иначе това е най-низката, най-низкия дял, най-малкия и е, разбира се, между държавите членки също е, е разли... тези е, показатели са различни. В страните в оранжево, под средното, в зелените над средното, като разходи за климата има някои, които са на нулата, както Словения. Но ако се вгледаме по-подробно какви са е, действителните цели поставени за климата в е, програмния период, е, очудващо ниски са, например, т.е. само 2,8 милиарда евро са заделени за енергийна ефективност, е, това са много пари, но те представляват по-малко от 2% от е, цялостния бюджет. Също така само 2% от е, е тук, е, животновъдните стопанства е, са включени и в дясно виждате 1,8% от земята е, е заделена за улавене и, е, консерви... и е, опазване и съхраняване. Значи улаването на въглерод в двокис на въглерода е начин да се постигне целта за намаляване на емисиите и е, ОСП предоставя необходимите инструменти за това, само че амбициите е, е, не са достатъчно, така амбицията не е на достатъчно ниво в държавите членки. Накрая, какво означава всичко това за бъдеще? ще трябва да приемем фактите, да постигнем целите, които са залегнали в Парижското споразумение. Трябва да постигнем е, чисто нулеви емисии от всички отрасли до около 2050 И, както казахме преди, за целта ще ни е нужно да помислим е, за е, да помислим по-добре как селско-стопанския отрасъл може да е, постигне тези цели е, в сравнение с други сектори. Трябва да обаче да признаем, че селското стопанство има по-голяма роля, много, много пластови, многостранни цели и е, ролите и за производство на храни, е, предоставяне на екологични услуги и стоки, е, така че действията, които трябва да е, предприемем, винаги трябва да балансират търсенето е, в, на тези услуги в отрасла. Но разбира се, има потенциал за действия, е, има възможност, е, неизползване в момента все още. Е, има действия, които са свързани с всички отрасли и животновътството и е, растениевътството и трябва да признаем, че въпреки този потенциал, потенциала за смечаване е различен е, в зависимост от е, държавата членка и областта, в която се е, действа. И така, къде е, сега, от тук нататък? Е, Едно от е, първите неща, които трябва да постигнем е, е доказателствен материал, е, факти. Наистина, каква, какъв ефект е от сълскотопанските денщи в момента? И е, много трудно обаче да се е, установи какви са възможности за смягчаване на последствията в сектора. Е, но а, това, което можем да направим е да заложим ясни цели в а, сектора и да а, прилагаме един последователен, многоетапен подход а, към намаляване на емисиите от отрасъла като цяло. Е, нов предложени регламент за управление ред е, всъщност предлага държавите членки да разработят дългосрочни е, стратегии за емисиите до 2050 по различни отрасли, включително селско стопанство и земеползване и горско стопанство, така че да започне да задейства този процес. Има и въпрос дали трябва да имаме въобще цели за селскостопанския отрасъл като цяло дали трябва да се конкретизират тези цели и дали това ще стимулира действия в тази област. Не трябва да забравяме, е, да не пренебрегваме и е, потреблението и търсенето и е, да помислим как трябва да намалим търсенето на същевременно да, да отговорим на търсенето да, и на потреблението трябва да сме сигурни, че политиките, които са необходими за да се финансират някои от тези е, дейности, трябва да са е, така структурирани, че да се прилагат, да съществуват е, е на разположение на фермените мерки, които те да могат да прилагат на практика. Благодаря. Благодаря е, на двамата ни гости за презентацията. Председателят беше много полезно, е, беше хвърли много светлина по темата и ще ни даде възможност по-добре да си взаимодействаме с Комисията по е, околна среда и въпроси на промишлеността тъй като измененията, е, климатичните изменения са факт и е, опасностите от тях са видими. Сега е, депутатите, господин Фленеган има думата първо. Благодаря много, много беше интересно последните думи на е, втория оратор всъщност е, провокираха моя въпрос. Споменахте как трябва да се построяват схемите по начин да дават резултат. Ние в Ирландия имаме проблем с една схема, която се нарича Агри е, глас е съкрещението. Грас е съкрещението. Това е и връзката с зеления цвят, но е, хиляди е, фермери чакат своите плащания и да бъдат накарни да направят нещо е, по отношение на климата, това е първата стъпка. Но след това, ако те предприемат нещо и никой не им плаща, това е проблем. Струва ми се, че е, ние сега се втурваме към упростяване на нещо, което не е предвидено в е, е, стълб едно и много бавно е, напредваме с упростяването на втори е, стълб. Е, е, е, сега това ми дава възможност да обвина отново Европейския е, съюз. Може би цялата верига, по която текат инструкциите, верига на командване, по нея се предвижват нещата много бавно. Тук Джон Кларк говори за климата или търговски споразумения. Миналата седмица стана дума за това и той говори за е относителна допълняемост. Е, проверих понятието в речник, което означава, че според него ние няма да изпращаме говеждо през е, океана и след това да получаваме, да го получаваме в обратен, обратно. Но когато го попитах, знаете ли какво всъщност внасяме, той каза, Бъде ми, всъщност ние изнасяме нещо, което вреди на, на планетата, внасяме нещо, което е безобидно. Е, какво ще кажете по този въпрос? Е, благодаря, но максимум две минути е, за изказване. Преди 31 година присъствах на една конференция в университета от Ист Англия за, е, за глобалното затопляне и там е, е, професори, които говориха, ни казаха, че след 30 години, това беше миналата година, ще сме свидетели на корено различен климат, сухи, горещи лета, повдигане нивото на, на Световния океан, разбира се, е, е, обаче с е, не знам колко сантиметра, нищо. Това обаче не се случи. Най-студената ми, е, най-горещо лято беше 71 и най-студената зима беше преди 6 години, когато е, реколта от захар бе е, увредена от глобалното затопляне. Това е контекстът, в който трябва да разглеждаме фактите. Парижското споразумение, според него, сигурността на продоволствието е най-важният фактор, но Европейския съюз иска да отиде по-далеч от това, като възлага цели на държавите членки. Селското селското стопанство не е нетен емитер на, на, на, на източник на CO2. Имаме други източници, но ние сме на огневата линия за азотни окиси и метан, т.е. това е свързано с животовътството. Много държави членки е, могат да бъдат обвинени в това, но е, всъщност е, е удара пада върху е, животновъдни страни, като ето е, колегата от Дания пред мен. Вие налага се да плащате субсидии, да, да компенсации на фермерите. Спомена се тук и изхвърлянето на храна, отпадъците от хранителните отпадъци. Също но обаче се отглежда царевица по крайно неефективен начин и накрая не се споменава парниковите газове, които всичко това трудно ще контролираме. Благодаря, господин председател. Благодаря. Може би трябваше да споменете цвеклото малко по-рано. Или по-скоро да го оберете. Oui, merci, président. Vous savez, un grand nombre de... Благодаря. Много земеделски синдикати смятат, че КОП-21 е засилило спекулацията на финансовите пазари. КОП-21 е отговорно за концентрацията на земеделски земи, за обезлесяването и за унищожаването на важни резерви въглерод. Климатичните промени влияят на земеделието, в лозарството. Гроздобера става 2 или 3 седмици по-късно, според района. Гроздето е по-сладко, и по-малко киселино. Във Франция, в долината на Луара, температурата се увеличили с 1 градус. На други райони температурите се увеличават от 12,5 до 14. В Европейския съюз температурите се увеличили, това трябва да бъде отчетено. След 30 години някои култури могат да изчезнат, други да се развият. Как ще се отрази това на дългосрочната политика в Европейския съюз? Всички а, страни ли се движат в една и съща посока? Тук визирам Швеция, Германия и Франция, които полагат сериозно усилия. Има други държави членки. И не е честно някои страни да не се стараят да изпълнят толкова много парижското споразумение, а други да полагат много усилия. Благодаря. Госпожа Скрая. Eh, благодаря, благодаря за тази презентация. Е, чух е, и някои положителни неща. Има нови възможности. Е, говорихте за директивата за водите, например, рамковата директива. Мисля, че трябва да започнем с тези нови инициативи и трябва да започнем отрано. рано Земеделието трябва да поеме на плещите си онова, което му е отредено. Иновациите, например. По отношение на иновациите може да има много нови стратегии, свързани с пасищата, с лесовътството. Не е ли добре да гарантираме, че ще има сътрудничество В Холандия още през 1990 година имахме някои инициативи. Не можем да кажем, че нищо не се случва. Европейския съюз трябва да погледне какво правят земеделците. Освен това, мерките трябва да станат малко по-регионални. Трябва да имаме добро качество на водите и трябва да се стремим към устойчиви работни места, тъй като и те оказват въздействие. Господин Карти. Благодаря. Може и да има хора, които отричат а, измяната, промяната в климата. А, има обаче много фермери, които са засегнати. Това са хората, които ще ви кажат, че има промяна в климата и че в много случаи тяхното оцеляване е застрашено. Имам предвид е, онези, които урат земята, например. В мой избирателен район е, има фермери, които стават свидетели на наводнени обработваеми земи. Никога преди не се е случвало нещо подобно. Е, сега нивата на реките се повишават, особено през пролета и през есента фермерите искат е, и то отчаяно да изиграят своята роля в справяне с е, изменението в климата, само че европейските органи трябва да предвидят рамка за е, нещо подобно. Проблема е, че има конфликтни, разминаващи се послания за това какво трябва да правят фермерите. Знам, че има хора, които смятат, че никой не трябва да яде говеждо. Аз самия обаче обичам говеждо. Някои казват, ако ще ядем говеждо, нека говедата да се отглеждат в Европа на открито, да пасат истинска трева. Тогава обаче пък имаме проблеми с емисиите на въглероден двуокис. Така че трябва да има някаква ответна реакция. Е, трябва да се направи нещо във връзка с тези разминаващи се цели. Не искам да наблягам още веднъж на онова абсолютно противоречие, което съществува между от една страна политиките за справяне с изменението в климата. Тези политики оказват въздействие върху европейските държави, които произвеждат говеждо и в същото време да се подписват споразумения и да се каже, че тази година ще се внесат толкова и толкова тонове говеждо от Канада. Затова въпросът ми е следния. Вие какво смятате как трябва да се справим с тези противоречия? Защото ако трябва да се изразя достатъчно грубо, лошата миризма съпътства винаги фермерите. Повече от когото и да било други го. Те обаче искат да знаят какво точно се очаква от тях и какво трябва да направят и на кого да имат доверие. Господин Капуто. Благодаря. Искам да благодаря за тази отлична презентация. Едно отлично проучване, Обеден съм, че то ще е от полза за всички нас. Аз съм докладчик в комисията относно небезизвестния регламент за споделянето на усилията. Много се говори сега и в нашата комисия, и в комисията по околна среда за смягчаването на въздействието върху климатичните промени от страна на селското стопанство. На страница 10 от вашето проучване, вие казвате, че е по-скъпо да се привеждат в действие такива мерки в селското стопанство в сравнение с други отрасли, например транспорта. Може ли да ни кажете нещо малко по-конкретно, по-конкретни данни? Кажете ни тази информация откъде я взимате точно. И възоснова на тази ваша идея, смятате ли, че е необходимо да се разшири приложното поле на е, небезизвестната гъвкавост по отношение на LULUCF, вземеползването и промените в вземеползването? Те са споменати на страница 7 от регламента. Смятате ли, че имаме нужда от е, мерки за оптимизиране на въздействието на сълското стопанство върху изменението в климата. Трябва ли да говорим за смягчаване на въздействието по отношение на парниковите газове, например? И тяхното им разглеждане в рамките на земеползването и промените в земеползването. Господин Яр има думата. Благодаря. Чуваме различни сигнали от различни колеги, включително бивши колеги. Нека да ви дам няколко примера и искам да чуя вашата ответна реакция. И така, опитваме се да работим по-ефикасно, да избегнем отпадъците, да освободим за ползване земеделска земя. Добре, но ако ще засяваме само култури, които се използват за биодизел, дали ще успеем? Освен това, какво да кажем за вноса на палмово масло? Не знам дали вървим в правилната посока. На следващо място говорим за използването на пестициди в рамките на тези екологични приоритетни области. В тези области се произвеждат бобови култури, грах. Какво да кажем за тези 300 хиляди хектара за тези култури? Там вероятно ще се отглежда и соя. Това само по себе си ще означава 55 милиона литра дизел. Повече, значи повече транспорт, значи отново противоречив сигнал. Трябва ли да спрем отглеждането на грахови, бобови насъждения? И ако вземем предвид ОСП и ако искаме да изпратим ясни и надежни сигнали, би следвало да разгледаме всички въпроси, защото има страшно много правила и разпоредби. Но сърското стопанство в крайна сметка има нужда само от едно, а именно една надежна и стабилна сърскостопанска политика. И тук не става дума само за пари. Всъщност имаме нужда от стратегия, която наистина да може да се изпълни а, и на която хората могат да се осланят. Отлично време избрахте за своето изказване, господин Яр. Казва господин Хойзлинг, можем да говорим и за въздействието на пестицидите, макар че хора от НП не вярват много в тази теза. Хора като вас искат да използват биогорива. Благодаря за проучването. Имам няколко въпроса. Тук има някои научни стълкновения, които трябва да бъдат е, изчистени. Споменахте подхода, при който се избягва оранта. Е, казвате, че това ще е по-полезно за околната среда. Един германски институт е, демонстрира точно обратното и каза, че това не е мярка за справяне с изменението в климата и в много от германските провинции тя вече не се насърчава. Има различни проучвания, които показват, че оранта по никакъв начин не оказва въздействие. Точно обратното. Може да се генерират повече парникови газове и препоръчваните методи създават много противоречиви резултати. На страница 118 казвате, че също т.е. също казвате, че въздействието е почти нулево. Защо толкова се говори тогава срещу тази обработка на почвата? Знаете, че фермерите правят връзка тук и с използването на фосфати. На следващо място, втория ми въпрос – много се очудих, когато видях, че минералните торове никъде не се използват. Тук не става дума само за връзката с химическата индустрия. Много минерални масла се използват за производството на такива минерални торове. Ако искаме селското стопанство да стане по-екологосъобразно, и да допринесе за справянето на измененията в климата, трябва да се използват по-малко минерални торове и по-малко изкуствени вещества. Бихте ли реагирали? Господин Ропе. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за тази интересна презентация и за положените усилия. Информацията е изключително интересна и полезна не само за нас, но и за самите държави и членки. Те могат да видят как точно се справят, къде могат да предвидят допълнителни действия, къде могат да подобрят своите резултати. Ако правилно съм ви разбрал, в държави като Литва, например, има земя, която не се използва за нищо. Около 5% от цялата земя Понякога собствениците не знаят какво да правят с тази земя и след няколко години на нея се появяват храсти, трева, плевели. В Литва обаче има един закон и има институции, които контролират подобни собственици и те принуждават собствениците да се грижат за своята земя и да поддържат земята в така нареченото добро земеделско състояние. Искам да ви попитам дали трябва да има някакво законодателство, защото огърта понякога е по-екологосъобразна. Госпожа Скот Като – Благодаря, господин председател. Вероятно от акцента ми ще чуете, че съм от Великобритания. Нашето виждане спрямо ОСП е малко по-различно. Интересно е да си помислим как би изглеждала ОСП, ако тя не беше ограничена от последния процес на, на промени. Ние, зелените, знаете, че много се вълнуваме от ОСП и от екологизацията. Вероятно, едва ли ще се очудите, когато ви кажа, че по отношение на Великобритания мога да освободя съвсем въображението си. Няколко въпроса. Видяхме споразумението от Париж, видяхме, че индустрията в крайна сметка май разбра колко е важно да се справим с изменението в климата. Каза се, че няма да използваме изкопаеми горива. В бъдеще ще трябва да има нови политики в рамките на индустрията. Всъщност, ако погледнем Арктика и Антарктика, топенето на ледовете, май вече сме стигнали до необратимата точка и ние трябва да спрем с емисиите на въглерод и мисля, че системите за управление на Земята ни дават много възможности в това отношение. По-конкретно, какво бихте казали относно начина по който се храним? В Британия много се говори за това, че трябва да използваме е, храни, които са основно растителни. Аз самата се опитвам, но не успявам особено да, да се подложа точно на такава диета. Какво бихте казали за устойчивото земеделие в британски контекст? Например, имаше предложение е, месото да се разглежда като продукт, който представлява лукс, луксозен продукт и да има някакви данъци относно нивата на мазнини в месото. Какво ще кажете освен това за млеко преработването? Какво ще стане с фермерите? Ако всички започнат да дадат само растителни храни, дали това ще е полезно за всички? Естествено, трябва да мислим за селското стопанство по малко по-различен начин, но кой трябва да е той? И накрая по отношение на качеството на почвите. Не видях много как може една жива почва да съдържа повече въглерод? Разбрах, че може да има известни мерки с цел постигане на равновесие, мерки свързани с говедовътството. Кажете малко повече в тази връзка. Господин Бранан. Благодаря, господин председател. Два въпроса. Забелязах в вашите заключения, че казвате, че един от проблемите е, че нямаме конкретни цели по отношение на сълското стопанство и измененията в климата. Нека да представя широката картина на проблема. Две години съм вече в тази комисия. Видяхме, че фермерите в Европа нямат предложение във връзка с правенето с измененията в климата. Май много не ги интересува този проблем. Те постоянно казват, че земеделието е много специфичен отрасъл. Доколко вие подкрепяте този аргумент? Защото точно той май е в основата на много проблеми, с които се налага ние да се справяме. Е, вярно ли е, че земеделието е специфичен отрасъл или някой просто отрича неговата роля? И на второ място, бихте ли направили малко дали малко повече предложения с оглед на, на опита, който сте натрупали, какво трябва да направим вместо само да, да, да говорим. Господин Андрио. Благодаря. И аз искам да благодаря на двамата оратори, представили доклада. Въпросът е като яйцето и кокошката. Климата въздейства на земеделието. Мисля, че земеделието може да въздейства на климата днес. Климатичните промени, както казаха няколко колеги определят начина на земеделие. Много бързо се променят нещата. Ако днес не можем да освободим селско стопанство от своята отговорност. Тя не е единствения сектор, но ясно е, че трябва да погледне земеделието сериозно на този въпрос. Трябва да се промени начина на земеделие. Вие споменахте за метана и преживните. Трябва да видим как да се постигне напредък. Практиките не могат да се променят много бързо, но аз съм част от тези, които смятат, че земеделието трябва да даде своя принос за ограничаване на парниковите газове. Земеделците трябва да са активни в тази сфера. И възниква въпроси за Лулусиев и за горския фонд. Тези, които улавят и излъчват въглероден диоксид. Ние се нуждаем от конкретни елементи във всички аспекти на селското стоманство, за да можем на базата на това да вземем съответните решения, които ще определят политиката ни за в бъдеще. Благодаря. Няма други желаящи за думата. Давам думата на експертите. 15 минути. Um, Благодаря за всички въпроси. Те бяха съвсем уместни. Ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях, след това ще дам думата на Бен. Един от въпросите, който бе често повдиган е връзката между земеделието като сектор, който осигурява продоволствието и неговата роля за справяне с климатичните изменения. Това, което искам да кажа тук е, че трябва да се промени нагласата ни, начина по който мислим за земеделието, и взаимовръзката му с някои от приоритетите за околната среда, защото много от мерките, които се предлагат и които са полезни за климата, всъщност са полезни и за самото земеделие, за опазването на почвите. Те помагат на сектора да стане по-устойчив в дългосрочен план. Не само гледна точка на климата, но гледна точка на околната среда и економиката – Това е важно да се отбележи. Когато говорим за земеделие, много често говорим за метан, азотни оксиди, които не са въглероден диоксид. Това, те са важни, но трябва да вземем предвид всички сектори, които използват земя. Те са единствените, които могат да поглъщат въглерод от атмосферата. Бе поставен въпрос дали гъвкавостта трябва да обхване Лулусиев по отношение на предложенията за постигане на целите за смягчаване. Това е интересен въпрос. В крайна сметка решението за гъвкавостта касае как ще постигнем напредък, като вземаме мерки в сектора като цяло. Важно е да се отбележи, че не можем да стоим с кръстени ръце повече. Земеделието трябва да предприеме мерки. Това е особен сектор, в смисъл, че за него има различни цели. То трябва да осигурява хранителни продукти и трябва да изпълнява и други цели. А ако не се предприемат мерки сега, то положението ще се влуши в бъдеще, защото трябва да се предприемат мерки за 2030-2040, ако искаме да стигнем до нулеви нетни емисии до 2050 година. Това е целта и нещо трябва да се направи. Трябва сега да помислим за решенията, а не да чакаме да минат 20 години и да отлагаме неизбежното. Имаше контрешна забележка за зоните с екологична насоченост и пестицидите. Тези зони с екологична насоченост имат за цел да бъдат екологични и биоразнообразието е тяхна цел. Затова в разрез с тази цел е да се позволява използването на пестициди в тези култури, зони. пчели и бобови растения могат да се отглеждат и без а, пестициди. Тези зони с екологична насоченост само с 5% от обработваемите площи. Ето защо може да се помисли дали трябва да се позволяват подобни препарати в тези зони или не. Относно частичната оран, нулевата оран. Приемам това, което се каза. Така стигаме до въпроса, че има някои мерки за смягчаване, които са от полза в някои климатични зони или за някои типове почве. Една от тях са намалената оран. Има някои средиземноморски зони, където според научните факти подобни мерки са с по-малка ефикасност в умерения климат. Ето защо трябва да помислим какви климатични мерки, къде трябва да се прилагат. И така стигаме до факта, че се нуждаем от по-подробни проучвания за научните факти. Кое работи къде е добре. Науката се развива непрекъснато и ние трябва да разберем какъв е потенциала за смягчаване в различните части на Европейския съюз. Той е различен в различните части. Това е важно да се отбележи. Бен? Благодаря. Кели. Само да добавя земеделието особен случай ли е? Мерките по-скъпи ли са земеделието, колкото в други сектори? Земеделието дали е частен случай? Аз съм работил много в транспорта и биогоревата. Ако искате да въздействате на мерките в земеделието, трябва да въздействате върху над 10 000 земеделия. Трябва да ги накарате да действат в сектора на транспорта е, човек трябва да въздейства върху 25 производители на коли или още по-малко доставчици на, гориви, на гориво. Ето защо много по-често е лесно да се намеси човек в сектор, където има по-малко участници. В земеделието определено положението е трудно, но не е невъзможно. Има възможност земеделците да предприемат мерки, както чухме от един от изказващите си. Те търсят начини да предприемат мерки. Те са засегнати от климатичните промени. Много важно да разполагат с инструментариум, за да се адаптират, да намалят е, емисиите. Дали е по-скъпо? Това е много добър въпрос. Ние вършим работа в момента Вие споменахте десета страница. То се основава на предпоставката, че е по-малко ефикасно да се извършват меки по смягчаване в земеделие, отколкото в други сектори. Отговор който получавате за потенциал на земеделието за смягчаване на климатичните промени, зависи от това как разглеждате разходите за смягчаване в сектора, дали те са по-високи или не, каква цена определите за различните действия и мерки. Всъщност много може да се направи в земеделието, както е показано в оценката на въздействието към решението за споделено на усилията. Много емисии могат да бъдат намалени в земеделието с, на много ниска цена, с много ефтини варианти. намаляване с 80% на емисиите в сектора е, може да бъде много ефтино, но ние се опитваме да въздействаме на 10 милиона фермери. Това изисква усилия, целенасочени мерки в държавите членки, контакти. Това трябва да бъде подразделено и по сектор животновътство, растениевътство и така нататък. Така че не може да се даде конкретен отговор на въпроса, но има много възможности във всеки отделен сектор и определено не е много скъпо да се предприемат мерки сега. Определено ще е по-скъпо, ако се действа по-късно. Земедел... Животновътството ще понесе най-големите тежест бе казано, но не забравяйте, 38% от емисиите са от управление на земеделски площи. За да има сериозно намаляване на емисиите в сектора, ще трябва да предприемем мерки спрямо почвите, не само животните. Нуждаем се от междусекторни действия и усилията трябва да бъдат споделени. Относно положителните елементи, намаляването на емисиите е предизвикателство – този сектор изостава малко повече от другите относно намаляването на емисиите. Но не е невъзможно, не е прекалено скъпо да се намалят емисиите. Хубавото е, че при използването на земи, земеделието може да увеличи отстраняването на въглерод. Така че има възможности този сектор да е начална позиция а не просто на него да се гледа като на сектор, който трябва да намалява емисиите и толкова. И още нещо. Много колеги говориха за вноса. Ние внасяме едно, изнасяме друго. Аз не съм експерт по търговски въпроси. Това не ми е в компетентността изобщо, но знам, че така наречения ефект на изтичане на емисии въглерод – в Европейския съюз трябва да бъде взето сериозно под внимание. Ако ние намаляваме производството, за да намалим емисиите или ограничаваме начина по който работим в Европейския съюз, при търсенето на хранителни продукти, това води до внасене на тези продукти от други места. А атмосферата е аполитична – тя не се влияе от партии и страни. При нея пак ще има емисии за производството на бадеми или говеждо в други държави. Това трябва да бъде отчетено, когато разглеждаме потенциал за намаляване на емисиите в сектора. Да видим как ще реагираме ние. И именно това имаше предвид и Кели, когато говори за потреблението. Трябва да гледаме на това не само като потребители, не само търговска гледна точка, гледна точка на земеделието. коктейли. Още нещо във връзка с първото изказване, на което не отговорих. Как да стимулираме фермерите да предприемат мерки? Това е много важен въпрос. Не става въпрос само за резултатите, а и за това как се постигате. Едно от много важните неща е когато мислим за структурата и предлагането на дадена политика, е необходимо повече доверие между фермера и съответните органи. С годините сме свидетели на строги режими на контрол, които са съвсем основателни за правилното изразходване на парите, за уместното изразходване на средства на накоплатеца. Но това може да доведе до решения, които бягат от поемането на риск и до демотивация до липса на озивчивост. Сред фермерите държавите членки трябва да разработят система за извършване на плащанията, но ние може да вземем предвид нивото на плащания и нивото на стимулите, които се, е, характер на стимулите, които се предоставят и как са разработени плащанията. Дали не искаме подхода да е ориентиран повече към резултатите за в бъдеще. Голяма част от нашата работа касае следния въпрос. Защо при налични инструментариум не се постигат резултати? До голяма част това се дължи на факта, че фермерите не са мотивирани. Понякога липсва и амбиция на държавите членки да предлагат съответните мерки, но дори да са налични мерките, има липса на мотивация сред фермерите и това е важен въпрос, по който трябва да се работи за в бъдеще. <clears throat> Wyczerpaliśmy także czas na odpowiedź. това приключваме по тази точка. Използвахме цялото време, с което разполагахме. Благодаря на гостите за добрата работа, за изчерпателния доклад и за отговорите на въпросите на депутатите. Вашата работа и публикации ще бъдат полезни за нашата работа и независимо от Брексит, пак ще се срещаме. Благодаря ви за чудесната презентация. Тибор Шани е тук. Това е докладчика по последната точка. Мандата за тристранните срещи по бюджета за 2018. Както казах, Тибор Шани е докладчика. Водещата комисия, бюджетната комисия, Бюджетната комисия приема мандата за тристранните срещи за бюджета за 2018 година. Става въпрос за бюджета за 2018. Крайни срок за изменение 26 е април. Дела от бюджета на селско стопанство е много голям, над 40%. Ето защо от нас се очаква да предоставим становище. Искам да дам думата на господин Шани да представя своето становище. Благодаря, господин председател. На доста ранен етап сме на този проект на становище, но мисля, че можем да се е, да се съгласим, че сълско-стопанската е, е, тема е, не се поставя под въпрос. Областите, които споменавам в проекта становището, могат да бъдат разширени неограничено. Ето защо трябва да сме наясно за това какво е са исканията на селскопанския отрасъл към бюджета за 18-та. становището е чисто технически документ, съдържа някои нови елементи. Те трябва да се подсилят, като например препратката към е, активната фермер, активните фермери, клаузата за активните фермери, производителите и е, борбата срещу нелоялни търговски е, действия. Обеден съм, че интелигентните решения, както селското стопанство и развитие на селски райони, трябва да се използват допълнително в по-голяма степен и това споменавам в становището. Сегашното в това становище приветства новите обсерватории на пазара и предлага допълнително да се разшири този подход. И така, господин председател, скъпи колеги, аз очаквам изменения, предложения за изменения от вас и разбира се, очаквам едно ползотворно сътрудничество с докладчиците в Сянка и с всички други колеги и групи, които, които биха искали да, да принесат към това становище. Благодаря. Председателя, не се бойте, не се бойте. Ще има много изменения, предложения и изказвания. Господин Балдер иска думата първо. Благодаря е, на докладчика и на вас, господин председател. Е, трябва да кажа, че е интересно вашето становище. Е, колкото до моето мнение, аз искам да допринеса към сътрудничеството ни. Искаме да имаме един така жизнеспособен бюджет. Това е много важно за селското стопанство. Имам предвид е, особените предизвикателства, при които сме изправени. Резултатите е, бюджета, който, който изпълнението на бюджета трябва да, е бюджет, който трябва да постигнем, поне не трябва да е под нивото, на което сме сега. Важен елемент е упростяването, преимуществата са очевидни и трето, би трябвало да се наблегне в доклада и на обединенията на производителите, на е, селските стопани. Да насърчаваме е, обединенията и е, организациите на е, тези хора тези организации трябва наистина да бъдат подпомогнати, и е, защото те могат да се използват за добра съвместна е, работа в това отношение, добро сътрудничество и желая от тук нататък е, успех в работата по това становище. Андрио. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря на, на Тибор за отличната работа като докладчик. Искам да навлегна на един въпрос дали 1 милион евро са достатъчни за 2018 година за е, преодоляване на съществуващата е, фитосанитарна е, криза. Ние сме отново изправени пред криза с птичия грип и много по-тежка от предходните години. Е, в никакъв случай не, опасността не е преминала. Е, същото и е, въпроса с чумата по свинете и този пакет не е достатъчно осигурен със средства и е, е, би трябвало да се предложат е, пилотни действия в е, е, тази сфера, за да може да се води е, ефективна борба срещу е, грипа сред свинете, защото всяка година производителността на този отрасъл спада с 2% поради тези заболявания. Госпожа Милер, аз също благодаря най-сърдечно на докладчика за е, предложенията и за текста. Е, има е, няколко интересни неща. За мен е важно да запазим бюджета ни за селско стопанство. Трябва много да се борим за това. Не бих искала да се, това да води до непрекъснато пренасочване от различните отрасли. Важно е за мен средствата, е, от фонда за кризи е, автоматично да се изплаща, да се прехвърли, ако в съответната година не е използван. Тук не, не е много ясно дали в точка трета се има предвид точно това. Според мен да. Но е, искам да обърна вниманието и на организациите на производителите, защото е, не е особено трудно да се създаде такава организация, но ако се предвидят и заделят повече средства чрез финансиране на, на съфинансиране и финансиране на лидер, по линия на лидер, е, мисля, че е, значението на пилотните проекти според по моя опит е, е, е видимо. Е, обикновено е, става. Е, това, което се правеше до сега е две години да се финансират е, пилотни проекти, след което те се занемаряват и просто средствата потъват. Е, така че това, това трябва да се обърне внимание в е, доклада. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и е, за това, че е, да, становището е кратко и избито и по същество. Тибор, ти наистина си, така, си в темата, не се разводнил нещата. по член 9 някои колеги вече споменаха, в е, борбата с е, е, различни природни бедствия или пък заболявания по растения и по животни, средствата, които са предвидени, не са достатъчни. Там трябва да се борим за повече. Радвам се, така чакам с нетърпение заседанията на докладчите в Сянка. Ще поставя доста допълнителни въпроси. Ето, например, не ми е ясно какво се има предвид в член 2 когато се говори за други е, средства за целите на е, селското стопанство, тук това е проблем на е, формулировка и на разбиране. Четвърти член в, по време на последната реформа на ОСП много спорихме и говорихме по този въпрос. Е, от една страна е, трябваше да се създаде нова е, дефиниция, определение, от друга, степен, от друга страна въпросът е как ще се прилага на практика. госпожа Мюлер спомена шести член за интелигентните решения. Според мен трябва да се допълни текста, да се каже интелигентни и новаторски решения. И ми се иска нещо, което и някои колеги казаха, е, бюджета за аграрния сектор да остане стабилен и е, смятам, че е добре да се да се е, спомене това, че докато е, е в е, процедура на развод е, Великобритания с Европейския съюз, тя трябва да се е, продължи да се радва на своите и права и задължения до края на е, поне на този законодателен мандат. Хубаво е да се добави и това. Виждам, че колегите ми кимат утвърдително, така че мисля, че ще се обединим около тези предложения на заседанията на докладчите в Сянка. Благодаря. Tibor wzorował się na Twoich opiniach i stąd taka konkretna, zdecydowana, jednoznaczna. Peter, Тибор e, всъщност е, се е копирал от теб, е взел, взимство от теб модела за това как се, да се пише, се формулира даден член. Е, да, лесно е да си интелигентен в Брюксел. Много тези програми, които се наричат обаче интелигентни, след това да видим как се прилагат на практика. Е, превръща се всичко това в един кошмар, защото цялата бюрокрация е, и бумажчина около тях ги е, превръща в изпълнението им в кошмар. Споменаха се тук различните кризи, е, за които ни трябва обмен на информация бързо и ефективно, е, за да може да се действа съответно. Но ако трябва да се изграждат е, нови органи, за да се върши тази работа, мисля, че ще има всичко това обратен ефект. А, обратен ефект. Аз искам да има по-малко дублиране, да няма е, раз, раздуване на, на е, органите и организациите е, нека да се отървем, да, да се отървем от е, излишните е, е степени, е, нива в изпълнението на дадена задача, да има по-малко дублиране. Е, аз е, е смятам, че ние сме е, длъжни да предадем тази земя, на която живеем в по-добро състояние, отколкото е сега, което означава, че трябва, ако се налага, да харчим повече средства за това защото хората могат да си говорят за това какво могат да направят или не фермерите. Те могат да, да, да, да изразходват средства в много тези области, но а, какво ще им остане след като си свършат работата, ако трябва да е, изразходват средства за всички тези е, е, изисквания. Ако вие имате бизнес, който водите с недостатъчно средства, а трябва да храните и семейство и така нататък, е, тогава приоритета ви какъв ще бъде? Е, много е, неща, за които говорим тук, звучат чудесно и са много полезни, но ако не се вложат пари в е, индустрията, нищо няма да се, е, или в производството, нищо няма да се направи. господин Николсън ни приземи с, е, е, с, с доста рязко. Изпълнението на ОСП изисква от нас да действаме интелигентно. Е, фермерите са наистина разумни е, хора и не мисля, че това трябва да ни притеснява. Те са по-интелигентни и по е, изобретателни, отколкото си мислим ние. Дори могат да постигнат повече и без нашата помощ в Брюксел. Сега генерал дирекция Агри. Добър вечер, господин председател. Благодаря за думата. Уважаеми госпожи и господа, благодаря и на вас за коментарите. Благодаря на докладчика. Вече беше подчертано, че неговото становище е целенасочено и кратко. И аз ще се опитам да съм кратка и целенасочена. Постоянно съществува дилемата за това дали се заслужава да се говори за неща, които още не съществуват. Още не сме видяли проекта на бюджет за 2018 година и ето защо аз не знам как да коментирам вашите коментари, тъй като още не сме видяли бюджета. Ние сме опитали да съставим проекто бюджет, който да предвиди достатъчно средства за изпълнението на ОСП, така както беше договорено по силата на реформата от 2014 година. Не можем всяка година да променяме ОСП. Не можем да променяме законодателството, за да създадем възможности за нови инициативи, които не са били договорени в рамките на реформата през 2014 година. Естествено, всички усилия на комисаря Хоган и на другите ресорни комисари, насочени към упростяването, ще дадат е, пространство за маневриране на нашата нова политика, но трябва в крайна сметка да се концентрираме върху договорката от 2014 година. Бюджета, който ще ви представим през май, ще има достатъчно средства за преките плащания. Това ще бъде третата година на прилагането на преките плащания. Надяваме се, че натрупания опит през 2016 и 2017 година ще спомогне за да може е, изпълнението на бюджета да се подобри. И то значително. И това се отразява в а, нашите искания относно бюджета. По отношение на разходите за пазарите, ще видите, че има известно намаление спрямо от 2016 и 2017 година. Знаете, че пакета от 500 милиона евро, който беше прият за 2016 и 2017 година, няма да окаже въздействие върху бюджета за 2018 година. Вече можем да кажем, че в бюджета ще се включи искане за продължаване на мярката за сектора на плодовете и зеленчуците, макар че ще има намаляване на средствата, тъй като става дума за четвърта поредна година на прилагане на тази мярка. По отношение на епидемиите от болести по животните и други възможни кризи, свързани с пазара, комисията ще следи какво ще се случва на пазарите, каква ще бъде еволюцията. В случай, че възникне необходимост от действие, ще използваме и коригиращия бюджет – проекта за коригиращ бюджет ще го представим през есента и ако е необходимо ще внесем искане за допълнителни средства. По отношение на втория стълб, средствата, които ще са необходими, ще са повече спрямо 2016 и 2017 година, тъй като програмите ще наберат пълна скорост и ще стигнем до конкретното изпълнение на проектите. По отношение на приключването на проектите, то почти е осъществено за съответния период, а що се отнася до пилотните проекти, вашите предложения са много интересни. Смятаме, че предложението на комисията за проекто бюджет – би трябвало да бъде подкрепено от вашата комисия. Благодаря ви за думата. Благодаря. Вие очевидно разполагате с много информация за бюджета за следващата година и това е разбираемо, тъй като комисията в крайна сметка е автора на този бюджет. А що се отнася до всички въпроси, свързани с пазарите, знаете, че те зависят до голяма степен от външни фактори. Кризите оказват сериозно въздействие и е трудно да се предвидят достатъчно средства за всички възникващи нужди – Нека да дам думата на докладчика. Той съвсем накратко ще отговори на онова, което беше казано. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Ценни коментари направихте. Вече заявих, че правилата са такива, че Доклада по-настоящем е много повече технически, отколкото политически. Вашите предложения ще го разширят. Наша задача е да запълним становището с политическо съдържание. Да, не сме видяли бюджета. Това може да е сериозен проблем. В миналото сме работили паралелно. Когато се появяваха предложенията на комисията за бюджета, ние казахме какви са нашите предпочитания, давахме нашите насоки. Предлагам на всички, независимо какво ще е становището и как ще изглежда то, ние да дадем своя принос към бюджета за следващата година. И мисля, че комисията охотно ще приеме тази моя идея. Няколко думи за позициите на различните политически групи. Аз като докладчик съм готов да чуя всички вас. Какво смятате вие? Всеки път, когато заявите, че трябва да има упростяване, добре, ще вървим в тази посока. Същото въжи и за санитарните въпроси. Вярно е, че скандалите, на които ставаме свидетели, подчертават слабите страни на съществуващата система. И ето защо ние трябва да откликнем чрез бюджета. Определенията. Съществен въпрос. От дълги години работим, вече са уточнени някои определения, нека да укрепим някои дефиниции. Така да бъде. Е, да спазвам онова, за което вече сме се договорили. По всяка една от дефинициите можем да следваме многостепенния подход. Комисията каза, че за нея са важни пилотните проекти, онези, които са жизнеспособни. Всъщност и ние искаме нещо подобно. Когато има добри пилотни проекти, нека да им осигурим достатъчно средства – и накрая по темата за това дали трябва да се говори за интелигентност. Вярно е, че всеки път, когато говорим за селско стопанство, напоследък използваме термина интелигентен. Благодаря на всички вас. Това беше първия ни разговор по темата. Видях, че някои от вас кимат. Ефикасността май е общия знаменател в нашите позиции. И аз мисля да създам текста на своето становище, точно следвайки принципа на ефикасност. Благодаря. И измененията към доклада могат да се внасят до 26 април 1 часа. Благодаря, господин Сани. Благодаря за дебата. Няма всички май да присъствате утре тук в залата, но тези, които не могат да присъстват, желая приятни великденски празници. Останалите, които ще присъстват, Нека да знаят, че ще заседаваме от 9 сутринта и след това от 3 след обед. Надявам се утре след обед да свършим малко по-рано. Благодаря и желая на всички приятна вечер. До утре.